Uh, Госпожи и господа, добро утро на всички. Да започваме ли вече? Um, proposal... Приемане на дневния ред. Предложение за промяна точка 9 економически и търговски отношения между Европейския съюз и Мексико е, ще бъде отложена по искане на посолството на Мексика. Няма други изменения от наша страна. Има ли възражения? В такъв случай дневният ред се приема. Протоколът от миналото заседание през месец март. Както обичайно, е, ще бъде смятан за одобрен, ако до края на днешното заседание не постъпят възражения срещу протокола. Настоящото заседание се излъчва в интернет. Разбира се, с изключение на закритите точки. Има е, списък на кореспондентите. Сега Получили сме а, информация от съвета а, по а, два въпроса. Един е по две споразумения всъщност за а, автомобилостроителните стандарти, които се обсъждат а, между а, Европейския съюз и Економическата комисия на ОНЕ за Европа. А, Измененията могат да се внасят а, е, до 6 май на обяд. А, е, имам предвид измененията по резолюцията. Изменени, т.е. точки 4 и 5. Размяна на мнение относно приоритетите на парламента за бюджета за 2014 година с докладчика в Комисията по бюджетните въпроси, госпожа Ане Йенсен. Тя е тук. Това е обмен на становище по нашето мнение за бюджета. И както обикновено, докладчика по становище е Петър Щастни. Той ни е, така да се каже, постоянен докладчик. Госпожа Янсена, добре дошли. Е, давам ви думата, за да дадете старт на разискванията, след което ще се изкаже Петър Щастни. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за това, че е, ми позволявате е, да използвам времето ви. Аз е, се занимавам с бюджета за 2014 година и както е, обичайно е, се явяваме в различните парламентарни комисии, за да чуем какви са вашите конкретни бележки по бюджета за следващата година тъй като е много важно в преговорите по бюджета да сме получили информация от специализираните отрасловите комисии и да сме запознати с техните приоритети. Най-напред ще ви кажа докъде сме стигнали с бюджета. Ако, прав... Ако си спомняте, през март месец на сесията в Страсбург гласувахме текст на резолюция с насоки във връзка с бюджета за 2014 година. И е, този текст на резолюция имаше три направления. Първо, положението с многогодишната финансова рамка. Все още многогодишна финансова рамка няма. През февруари държавните и правителствените ръководители постигнаха споразумение, но е, то не е закрепено черно на бяло. Е, тук се изисква съгласие от страна на парламента. А, е, а, е, ние а, сме се произнесли в смисъл, че в сегашния си вид предложението на държавните и правителствените ръководители не е достатъчно. В този смисъл са необходими преговори. Нуждаем се от повече гъвкавост. Има и някои други проблеми, които трябва да бъдат отразени преди парламента да даде съгласие. Тъй, че съгласие за сега не даваме. Същевременно стои въпросът с правното основание. В момента всички комисии е, извънредно усилено преговарят е, е, с съвета за правното основание на различните програми. Почти 70 е, различни нормативни акта е, са в тази фаза да се е, водят преговори по тях по този въпрос. Тъй, че общо взето картината е сложна. Мога да кажа, че общата дискусия по многогодишната финансова рамка, където се определят таваните, цифрите, залагат се някои правила за гъвкавост и междуинституционното споразумение, което ще е рамка за ежегодните преговори, тези два акта все още дори не са в процес на преговаряне с съвета. не са започнали преговорите. Трудно е положението следователно. В миналата година, по това време на годината, почти бяхме приключили работата по многогодишната финансова рамка. За това сега всичко е много сложно. В Второто направление, вторият основен въпрос е, свързан с това, че ние описваме ситуацията с разплащанията. През последните няколко години съветът все по-неохотно поема разходите за поети задължение Това е, е много е, неудобно. Е, парламентът има ясна позиция. Щом веднъж сте поели ангажимент и има отпуснат бюджетен кредит, извършено е плащане, вие след това осребрявате фактурата. Това според нас трябва винаги да бъде така но в съвета и разплащанията се превърнаха в политически въпрос. на последно място има така един политич, с политически характер рета на бюджета, където настояваме на проблемите на младеща, безработицата, стратегията 2020 година. Това до голяма степен отговаря на тежненията на вашата комисия в Европейската комисия заяви, че ще даде предложение е, в това отношение за бюджета е, до края на май. И естествено, това предложение ще е съобразено с идеите за многогодишната финансова рамка и с нормативните досиета. Надявахме се, че ще постигнем споразумени. споразумение. Но е, комисията междувременно заявява, че отбелязва постигнатото споразумение е, между е, държавните и правителствените ръководители в февруари месец е, и за това, ако те са постигнали съгласие за съкръщение, може би и комисията ще отрази това в предложенията си. Много интересно за вас е категория 4 това, което става с категория 4, международни договори, международни споразумения, външна политика, тук има доста съкръщения. Разбирам, че това поражда много опасение. Въпросът е дали ще можем ние от парламента да извоюваме повече средства в многогодишната финансова рамка, отколкото са го направили държавните и правителствени ръководители. Сега, е път, когато имахме преговори в този смисъл, успяхме да извоюваме 5 милиарда отгоре. За това не трябва да бъдем свръхоптимисти. По-скоро трябва да ориентираме мисленето си към по-рационално изразходване на средствата, които са гласували държавните и правителствени ръководители и да не залагаме цели, които не са реалистични. Така че, когато преценявате бюджета, моят съвет а, би бил а, внимателно да анализирате по кои бюджетни редове ще има изпълнение на бюджета и да се въздържате от на цифри, които няма да бъдат постигнати. Още един въпрос бих добавила. Пилотните по проекти за подготвителните дейности. Надявам се, че тук ще продължи дейността и ще получим бюджет. Искам само да кажа, че ще има срок през май месец за даване на идеи като е, ще искаме е, такива е, идеи да постъпят за нови проекти, за нови бюджетни редове, за да може комисията по бюджета да състави своето мнение дали може действащи програми да бъдат ангажирани и привлечени или трябва да се търсят нови решения. Извън всичко това, тук съм за да ви изслушам във връзка с бюджета за 2014 година и още веднъж ви благодаря сърдечно за поканата да дойда. Благодаря. Сега докладчикът за нашето установище. Той то е, ви е дадено. Петър Штасни, давам ви думата. Uh, благодаря, господин председателю. Драги колеги, най-напред искам да благодаря на госпожа Йенсен за нейното присъствие и за направеното изложение пред нашата комисия днес сутринта. Искам да отправя към нея и към вас, скъпи колеги, няколко възлови послания, които са част от, нашето, от моето становище. Първо, знаем, че международната търговия не изисква много ресурси, но економическите проучвания и декларацията на министрите в съвета признават капацитета на Европейския съюз да търгува и да инвестира на глобалните инвестиции, като този капацитет би трябвало и може да допринесе за много голям растеж в Европейския съюз и от тук за възстановяване и излизане от кризата възможността на нашите дружества да търгуват и инвестират е добър показател за възможността да договорим до споразумение за свободна търговия, например, с САЩ, Япония, Канада, Индия и в преговорите с Китай и Бразилия. В миналия период имаше едно блокиране в имаше едно блокиране в Световната търговска организация, но ние имаме вече растеж, да кажем, в Южна Америка, в Корея и на други места. В бюджета на Европейския съюз търговията присъства преди всичко като административен разход и това има две отрицателни последици. Преговорната ни мощ се намалява и освен това са прекалено дълги стъпките от началото на преговорите е, до окончателния превод на готовия документ. Често пъти специалистите се оплакват от това. Може би за някой това е специализирано, но представите си нашите економически оператори колко губят и каква е загубата на ниво Европейски съюз с а, новите концесии, а, които а, се а, предоставят а, в рамките на а, споразуменията за свободна търговия. Затова нека да направим необходимото да преразгледаме бюджета. Естествено, че а, нашата търговия трябва да вземе предвид някои отраслови е, проблеми, като да кажем отношения с, съюз, с съседите, е, проекти на развитие, е, проблеми на малките и средните предприятия. Нашата комисия трябва да има предвид, че бюджета за следващата година ще е първият в многогодишната финансова рамка, в който се предвижда микроекономическо финансиране а, с 25% по-ниско, отколкото е било до сега. Това не е реалистично, като се има предвид, е, че най-големите бенефициери на помощ в това отношение са съседите ни на изток, Украина, Грузия, с които искаме да разширим търговията си. И най-сетне няколко думи за начина по който службите на комисията изпълняват бюджета. Може би госпожа Йенсен, на основата на опита си в комисията по въпросите на бюджета, може да предложи коментар. Е, промените в бюджетните редове, предложени от е, парламента, е, промените, свързани с пилотни проекти и други подобни, се изпълняват за много дълго време. Повечето промени обаче са с ограничен обхват. Те засягат само конкретен бюджетен ред или са сравнително елементарни, е, идват от предложение на е, евродепутата, комисия или политическа група в Европейския парламент. Моите бюджетни изменения, които попаднаха в раздел за комисията преди 18 години, едва сега се оформят. Но този проект за подпомагане на деловите среди, като се координира интернационализацията, ще отнеме още 6 месеца и то само за да започне. Това е прекалено много време. Питам, какво може да се направи, за да се контролира по-качествено у нас си е, част от изпълнението на бюджета от комисията, която е генерирана от предложения е, на Европейския парламент. Това, е, което прави комисията, трябва да отговаря на духа на нашите предложения и да бъде своевременно. Смятам, че отговорът на този въпрос ще е в интерес на всички колеги, които, например, в миналото са представили пилотни проекти. заключение, е, ще приветствам е, коментари и реакции от членовете на комисията ИНТА и от контрадокладчиците е, във връзка с бюджета за следващата година. Благодаря. Other... Благодаря. Сега други членове на комисията. Започваме с контрадокладчиците. Бернт Ланге. Благодаря, господин председател. Петър е Щастни, искам да благодаря като начало и да кажа, че по много теми сме на едно и също мнение. Подкрепям а, доклада и смятам, че комисията трябва да бъде а, по-отговорна към а, тази тема. Ще спомена четири области, първо, действително въпросът за интернационализирането на малки и средни предприятия. Петър Щастни е споменал това обстоятелство под точка 2 в своя доклад. Живеем в глобализиран свят и виждайки къде са потенциалите за растеж, ги намираме в малките и средните предприятия, така че трябва те да бъдат подкрепени и да се улесни техния достъп до международните пазари. Действително, тук виждам един важен акцент. На второ място, мисля, че ще бъде много важно подкрепата на търговията да бъде засилена в представителствата на Европейския съюз. Например, в много посолства има търговски аташе и той би могъл да се застъпва по-силно за интересите на Европейския съюз в чужбина и да допринася за активизиране на търговията с Европейския съюз в държавата, в която се намира. Третата ми точка касае проверката на нашата собствена работа. По отношение на търговията винаги има много резерви. Много неправителствени организации критикуват често процесите на нашата работа, и на търговията и бихме дали знак за прозрачност а, в този смисъл създаването на една агенция за наблюдение на търговията би допринесла за едно по-добро разбиране на нашите искания за финансиране. Освен това, има все повече двустранни споразумения за растеж. Те засягат редица области, в които работят наши партньори и смятам, че би трябвало на местата, където нашите партньори имат слабости, да се опитаме да постигнем баланс. По отношение на Колумбия, например, и сектора на млекопроизводството, Европейския съюз плаща 30 милиона като подкрепа. Смятам, че подобни средства биха могли да се предвидят и за други държави като Тайланд и Виетнам, с които има подписани търговски споразумения в тяхна подкрепа. Благодаря. Благодаря. Франциска Келер. Благодаря. Благодаря и аз на господин Щастни за неговото изложение. Благодаря и на вас, госпожо Янсен, за това, че идвате в нашата комисия и е, работите така усърдно по въпросите на бюджета. Аз искам е, да коментирам преди всичко проблема с ресурсите, с средствата. Напълно е, съм съгласна, че комисията трябва да има възможност е, да работи ефективно. Важен е преводът, не трябва да има намаляване на е, персонала, но е, нека внимаваме. Е, ние е, увеличихме бюджета на комисията миналата е, година, но не можем да увеличаваме този бюджет до безкрайност включително като имаме предвид, че се съкръщава на други места. И това, което каза Берн Ланге, е, ние е, все още като комисия трябва да следим е, какви преговори се водят. Виждаме, че дневният ни ред днес е претоварен и за това за нас като комисия не е лесно да упражняваме достатъчен контрол върху всички преговори. Не не е достатъчно е, да увеличаваме само скоростта на работа на комисията, но трябва да помислим и за това ние какво сме в състояние да следим. Това има значение и е, за е, хората навън заедно с а, другите членове тук а, ние разискваме възможността за TradeWatch и а, би трябвало а, да а, помислим за възможностите, които е, се създават. Да, наистина можем да кандидатстваме е, за пилотни проекти. Краят на май, както каза госпожа Йенсен, ще бъде срокът, но трябва да помислим и за други възможности, независимо или обвързано една с друга. Трябва обаче да мислим и за себе си. Ние имаме добър и трябва да имаме добър капацитет да следим това, което прави комисията, както и да дадем възможности и на други организации, и структури и хора да правят същото. За това трябва да направ... намерим едно добро равновесие между техния капацитет и нашия капацитет. Това би било огромна стъпка напред. Благодаря. Благодаря. Е, Гай Мичел са все още от е, контрадокладчиците. Благодаря, господин председателю. Искам да се присъединя към казаното до сега и да благодаря най-сърдечно на докладчика за неговите размишления за тази важна тема. Благодаря и на госпожа Йенсен за нейното нейния преглед на една ситуация, която не е лесна във връзка с предложенията на съвета, отношението на парламента към това и всички проблеми, които тя спомена. Ще допълня още две неща към казаното до тук. Мисля, че трябва да сме наясно, че а, разговаряйки за бюджета, а, много е важно да съблюдаваме както многостранния характер на търговските взаимоотношения, така и ролята на Европейския съюз в рамките на СТО и неговата подкрепяща функция, както и нарастващото значение на двустранните връзки. Разбира се, че за да изпълнява Европейският съюз своите функции, трябва да разполага с достатъчно средства все още не сме разговаряли достатъчно конкретно, за да си дадем сметка какво се изисква за поддържането на международните отношения, какви ресурси са ни необходими. А, инициативата Trailwatch, според мен, е много важна. И би трябвало да се замислим как да се справяме с нарастващия брой двустранни търговски споразумения. Може би трябва да предвидим бюджетни редове специално за това и да се замислим как да, да осъществим връзка между работата на различни комисии а, и които влияят, тяхната работа влияе върху споразуменията, които се сключват а, на ниво Европейски съюз и имат своето отражение в държавите членки. И трябва да бъдем внимателни, когато работим върху доклада, а, да вземем предвид и бюджетните средства, които ще ни трябват за в бъдеще. А по отношение на прозрачността на нашата работа, действително трябва гражданите да имат възможност да проследят работата на нашата комисия и работата ни върху бюджета в частност. Благодаря. Една, uh, Каспари. Господин Каспари, ЕПП. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, по бюджетните въпроси аз искам да говоря за две неща, които са важни. Първо, смятам, че ние като комисия по външна търговия би трябвало да помислим по какъв начин се разпределят средствата в рамките на генералните дирекции. Живеем в времена на економии и не може парламентът да иска комисията да има повече персонал. Но когато слушам дебатите в различни комисии за средносрочното планиране, оставам с впечатлението, че през последните месеци а, са отпаднали щатни постове в различни комисии, които са свързани с конкретни задачи, които трябва да се изпълняват. И би трябвало комисията да не оставя нещата недовършени, а там, където има работа, да, а, пред, да предоставя необходимия персонал. А, в крайна сметка може да се каже, че а, при един и същи персонал обемът на работа много е нараснал в нашата комисия във връзка с а, по-големият брой а, двустранни споразумения, така че а, би трябвало ние да подкрепим нашата генерална дирекция в нейните усилия да запази и да разполага с достатъчно персонал. Втората тема, на която искам да се спра, е темата Trade Watch. Ние сме единодушни по отношение на анализа на проблема. След стъпването в сила на Лисабонския договор си задаваме въпроса как да се справим ние като парламент и като Комисия по международна търговия да анализираме правилно ситуацията. В момента а, имаме секретарията на комисията, а, имаме секретарията на комисията, а, имаме връзки с а, различни катедри в университети, които се занимават с а, външна търговия. Имаме много лобисти в фирми, които се застъпват за външната търговия. Има редица неправителствени организации, които работят по тази тема. Така че смятам, че разполагаме с достатъчно информация, която постъпва при нас. Това, което ни липсва е по-скоро един независим анализ а, на процесите в а, областта на външната търговия. И тук има една разлика в начина по който анализираме. Не смятам, че бихме били прави, когато а, даваме публични средства на неправителствени организации, за да изготвят те една независима оценка за нас. Мисля, че при проблема за анализите сме на едно мнение. Въпреки, че бихме изглеждали добре, бихме си повишили имиджа, ако даваме средства на неправителствени организации, които да правят анализи на нас, но също така признавам, че имаме слабости в тази насока, но мисля, че се нуждаем от друг вид независима консултация. Говорил съм с колеги, има различни мнения, но трябва да се обърнем към хора, към експерти, които са платени с средства на дънакоплаци и имат известно задължение към обществеността. Така че а, трябва да видим как да въвлечем а, и как да укрепим работата на а, сектора за политики, отдела за политика в Европейския парламент, на секретарията и Започвайки от комисията, държавите членки, е, синдикати, предприятия, неправителствени организации, всички тези организации могат да дадат своя принос. И ако ние решим да искаме допълнителни средства, би трябвало тези средства да бъдат е, изхарчени в парламента, да се разпределят между службите е, на парламента, вместо да се дават на неправителствени организации, които по този начин ще бъдат зависими. Благодаря. Преди да дам думата отново на госпожа Йенсен и на господин Щастни. А всъщност комисията също трябва да се изкаже. Е, искам да подчертая нещо, което е, беше е, поставено от колегата Каспари. Това е въпрос поставен многократно и тук, и на други заседания. Неодавна бях в Дъблин по покана на съвета и имах възможност да поставя същия въпрос Въпросът за ресурсите, е, когато комисията е, води е, преговори по двустранни споразумения, защото ние непрекъснато доварим комисията с работа, без да увеличаваме средствата й. Мисля, че господин Каспари е прав, че разпределението на ресурсите между отделните генерални дирекции в комисията позволява известни преразпределения, така че да се укрепи капацитетът на генерална дирекция търговия в сравнение с други генерални дирекции, които могат да се откажат от, цял, от, от част от средствата си. Мисля, че това е много важно тъй като пристъпваме към изключително тежки преговори с Япония, с Съединените щати. Затова ми се струва, че това трябва много силно да бъде откроено в нашата позиция. Филип Дюпонте от комисията. Нека изслушаме комисията. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Сташни за проекта на становище и за коментарите. Искам да благодаря и на госпожа Янсен и на всички други евродепутати за направените изказвания днес сутринта. Както знаете, работата по проекта на бюджет за 2014 година все още се осъществява. Това е специфична а, работа, защото а, също а, се провеждат в момента преговори по многогодишната финансова рамка. Както казва в доклада си докладчикът, генерална дирекция Трейд наистина е дребен играч, ако се погледне размерът на бюджета. И за това приветствам е, желанието ви да увеличите нашите средства за предстоящите тецки, тежки преговори. Това е, е валидно не само за финансовите средства, но и за човешките ресурси, както тук е, в Брюксел, така и в делегациите на Европейския съюз е, по света. Комисията сега има значителни съкръщения на персонал и ние наистина се е, притесняваме, че е, въпреки вътрешното преразпределение, извършено напоследък, тези съкръщения ще се отразят отрицателно както върху капацитета ни да водим преговори, но и, както бе казано, да е, следим и да изпълняваме подписаните търговски спогодби. Както правилно споменахте, господин председателю, в момента започваме най-амбициозните и сложни търговски преговори в историята на Европейския съюз, а именно с САЩ и Япония. За това приветствам и е, призовавам е, и за бъдеще да ни оказвате е, подкрепа в тези преговори, които създават възможности за растеж и за нова заетост в Европейския съюз. Що се отнася до другите въпроси, споменати днес и засегнати в доклада, потвърждавам, че има голямо съответствие между вашите и нашите приоритети. Ако ми позволите няколко конкретни въпроса. Първо, по Инфотрейд, ние, въпреки кризата, сме готови да оказваме е, помощ на по-бедните страни по света, за да могат те да разширят присъствието си в глобалната търговия. Е, това е, е потвърдено от нашия комисар господин Дехухт, както и от комисаря Пилбакс, както знаете, още през март тази година. Второ, за инструментите за партньорство, те също бяха споменати. Внесли сме няколко интересни проекта за подобряване на пазарния достъп и е, развитие на възможностите е, за търговия, делова дейност и инвестиции на всички държави членки от Европейския съюз в трети страни. Все още предстои да се вземе решение по програмите в тези инструменти, като се има предвид, че продължават преговорите по многогодишната финансова рамка. Надявам се, че резултатите, които ще станат известни след няколко седмици, ще отразят и някои от направените от нас предложения. Трето, по коментарите за а, макрофинансовата помощ. Както знаете, първоначалният проект на комисията, който датира от 2011 година, предвиждаше общ бюджет за 593 милиона евро а, за а, тази цел. Е, ние е, също е, се притесняваме, че след споразумението между държавните и правителствените ръководители през февруари месец, това може да се намали като цифра и да ограничи възможностите и потенциала през следващите години което ще има и отрицателен ефект чрез преливане върху самия Европейски съюз. Що се отнася до интернационализацията на малките и средните предприятия, това бе споменато. Е, потвърждавам, че има проект, е, платформа за бизнес интернационализация е, с Азия и там работата върви добре. Надяваме се проекта да започне да се осъществява от 2014 година. Пето, по отношение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за периода 2014-2020 година преговорите все още са в ход. Както знаете, държавните и правителствените ръководители са определили таван от 150 милиона евро за разходи по това перо. Комисията иска поне още 50 милиона евро да бъдат предоставени като бюджетни кредити. Най-сетне е, отбелязвам си е, това, е, което беше казано за TradeWatch. Спомням си, че разисквахме още миналата година. Отново много внимателно ще анализираме този въпрос. Ние продължаваме да поддържаме становището, че пилотният проект TradeWatch вече е обхванат от финансирането за диалог с гражданското общество. Там на гражданското общество се дава много подробна информация чрез редовни, е, структурирани е, срещи. Има група за контакт за тази цел. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Нека да се върнем сега и да, да дадем думата на колегата Йенсен. Благодаря много. Когато дойдох в тази комисия, знаех, че това е комисия, която работи много усилено и е, стана, е станало много важна след Лисабанския договор. Аз изпомням тогава, когато имаше е, надзор над работата на парламента и тази малка комисия всъщност беше отговорна за много от важните решения. Трябва да кажа, че вие имате много конструктивен подход, особено по бюджета. Знае, че е много трудно да се намесваме в развитието на ресурсите в комисията. Но ако имаме силна теза и ако смятаме, че нещата не се правят така, както ние бихме искали да направим, а мисля, че има много силни политически аргументи. За това ние можем да работим съвместно с бюджетната комисия, за да видим дали не може да получим някакви обещания от комисията, да се разпределят ресурсите им така, че тази важна част на политическата работа не е а, компрометирана и подкопавана от липса на ресурси. За собствената ми страна, Дания, мога да кажа, че селско-стопанския сектор се интересува много от общата селско-стопанска политика, но се интересуват повече от търговските спогодби с Япония. Така че това, което вие правите, е много важно за благоденствието в Европа. Аз мисля, че наистина трябва да наблегнем на това. И сега по въпроса за пилотните проекти, подготвителните действия, забелязах, че има а, известно безпокойство, което споделям. Понякога безпокойството се дължи и на факта, че комисията смята, както ние чухме сега, че пилотните проекти са обект на други програми или че пилотните проекти отиват отвъд онова, което трябва да направи Европейския съюз. В този случай моята препоръка за вас от собствения си опит е от една страна да се ангажираме с диалог и да видим дали а, има разбиране за това, което искаме да правим или има общи сфери, ако диалога не успее, но вие смятате все пак, че а, той има шанс да успее, трябва да се настоява. А, добре е комисията да идва в, в нашата парламентарна комисия, за да се види как а, работят. Наблюдавал съм липса на воля да се работи по пилотни проекти поради липса на ресурси и разбиране. И отново, ако това се случи, трябва да се проведе диалог, за да се намери практично решение. Аз мисля, че това ще постави нещата на правилната основа, така че ако ви е необходимо допълнителна помощ, можем да ви я предоставим в бюджетната комисия. Иначе Искам само да кажа, че си отбелязах всичко, което вие споменахте. Вие споменахте въпроса за TradeWatch. Аз съм съгласна с господин Каспари, че ние не винаги виждаме, ние като членове, да виждаме как се използват ресурсите, например библиотеката. Много неща могат да дете. Това е препоръката, която би трябвало да се използва. А, аз ще се върна на по-късен етап на процеса и очаквам с нетърпение вашето сътрудничество. Председателя, благодаря. Винаги сте добре дошла в, този, в нашата комисия. Благодаря ви, че сте така усмихната. И сега, Петър Щастни, имате думата. Благодаря, господин председател. Мога само да потвърдя, че госпожа Йенсен винаги е такава. Познавам я от бюджетната комисия и това наистина повлиява на атмосферата. Искам да благодаря на всички за много плодотворната дискусия, коментарите, предложенията. Искам да ви напомня само някои факти. От една страна имаме по-малко пари имаме ограничен бюджет. От друга страна имаме повече работа, така че много ясно можете да видите, беше споменато, че има а, един а, потоп от един приток на нови споразумения за свободна търговия. Това допринася за повишаването на БВП, създава работа и това трябва да бъде приоритет. Ние не можем да си позволим да чакаме, както казах в моето изложение. Понякога се чака не месеци, а години, особено сега в тази трудна економическа и финансова ситуация ситуация не само в Европа, но и по цялото в целия свят. Ние сме движеща сила, ние сме локомотива, така да се каже. Е, и това са проекти, които наистина могат да помогнат. Аз съм съгласен с председатели и с други, че трябва да направим нещо за преразпределянето. Ние трябва да направим нещо, макар да нямаме повече средства, но трябва да има ясен положителен ефект върху положително въздействие върху търговията, да се избегне а, разпиляването на средства. Ще се радвам да получа предложения, идеи в писмена форма от всички и ви желая всичко най-добро. Председателят, благодаря краен срок на, за внасяне на предложения 26 този месец в 6 след обед. Следващата точка е точка 6. Това е становище на един а, а, файл, изменение на директивата относно качеството на говори, горивата и на директивата за възобновяемите а, източници. М- докладчик Хосефа Андрес. Имате проект установището в а, вашите документи. Тук се отчита естествено значението на парниковите газове и емисии и производството на биогорива. Докладчика Хосефа Андрея, имате думата. Андрес. Благодаря, господин председател. Както каза господин председателя, имате доклада. Това е сложен, много труден доклад. В него има различни версии, в зависимост от това кой е оператора. Понякога е трудно да се съчетаят нещата. Въпреки това обаче се опитахме да постигнем добре балансиран и амбициозен доклад. Има двама основни два основни фактора инвестициите от страна на операторите от, в биогорива първо поколение, за да може да се премине към второто поколение. Не можем да продължаваме да произвеждаме биогорива, които се основават върху храни. Трябва да имаме ясна представа, ясни прогнози е, и ясни представи за емисиите на въглероден диоксид, и изпълнението на поетите ангажименти от 2020 година. Някои хора смятат, че това, което се прави е достатъчно, други не са съгласни, но трябва да има някакъв модел за измерването на емисиите на въглероден диоксид си, защото не може да продължаваме да замърсяваме околната среда. Също така има количествено определяне на площите, които се използват за производство на биогорива в сравнение с площите за произвеждане на храни. Също така трябва да се отчете а, липсата на храни в някои страни и опасността от обезлесяване. Именно за това а, трябва да се предвиди окончателна крайна дата за производството на първо поколение а, биогорива. Второто поколение обаче все още не са реалност. Трябва да имаме правна сигурност. Модел беше генериран от комисията, но е необходимо да има дългосрочна правна сигурност за бизнеса и след това вече трябва да се разгледат различните възможности за нефт, биоетанол, произвеждани на базата на захарна тръстика. Това ще даде възможност да отидем отвъд установените 5%, ще приемем двойните и четворните е, фактори за измерването на второ поколение биогорива. Трябва да ограничим е, списъка на субсидираните продукти. Някои продукти може би ще трябва да бъдат е, извадени в списъка, от списъка или включени в списъка, в зависимост от това как се развият нещата. Сертифициране се предвижда при производството на биогорива и можем да кажем, че това трябва да се предвиди за всякакъв вид производство и за второ поколение продукти, тъй като има становища от неправителствения сектор, че големи компании купуват големи площи земя за производство на второ поколение биогорива. Аз мисля, че това е един амбициозен доклад. А, той ще доведе до а, преговори, споразумения с трети страни. Очакваме с нетърпение измененията, които ще доведат до пояс... подобрение на текста. Отдавам думата за а, о, дебат. Уважаеми дами и господа, от нашата комисия госпожа Елизабет Къстер отговаря, Къстингер отговаря по този въпрос но тя, за съжаление, днес не може да присъства, така че аз ще я заместя и ще прочета нейните коментари. Тя пише, благодари на комисията за предложението, както и за докладчика за проекта доклада. Европейският съюз си поставя амбициозни цели в областта на възобновяемата енергия. До 2020 година искаме да постигнем 10% част на биогоривата в общото количество горива. И производителите на биогорива от Европейския съюз се намират на добър път. Прочитайки доклади и предложението на комисията, си задавам е, следните въпроси. Как можем да сме сигурни, че инвестициите в областта на биогоривата и след предложението на комисията ще бъдат сигурни? трябва да сме сигурни, че този все още млад економически сектор няма да бъде разтърсен, ако предпоставките за неговото създаване и съществуване се променят. можем ли с чиста съвест да приложим моделите на ИЛУК за оценка на биогоривата и да постигнем по-скоро отрицателен ефект. Този модел на ИЛУК принципно е правилен, но не смятам, че е достатъчно добре разработен. Дали този процент от 5 процента е достатъчен за горивата от второ поколение? Дали той може да бъде реализиран? Защото този процент не предотвратява промяната, непряката промяна в земеползването в трети държави. Освен това, при производството на биогорива от първи вид се получават различни продукти, съдържащи а, белтъци и а, ако а, се обърнем към а, нарастващите потребности на а, Китай, дали можем да поставим за бъдеще а, прагове а, на търговията на тези произведения? А, благодаря още веднъж на комисията и на докладчика и ще внеса измененията, които смятам, за необходими. Това е мнението на госпожа Кръстингер. Благодаря. Благодаря. Сега от името на другите политически групи господин Омарфи от много благодаря, и много благодаря на докладчика за становището. Аз мисля, че това наистина е една невероятна ситуация. Има 10 милиарда евро годишно, които се дават за субсидии за една промишленост, за биогорива с, с маргинален ефект, в най-добрия случай от гледна точка на парникови емисии и с редица социални последици. Преди 6 години докладчик за, за продов... сигурността на продоволствието описа това като като престъпления, именно да се гори храна и да се превръща в горива, така че това е свързано и с по-малко развитите страни. В момента струва ми се, че ние внасяме 40% от, от суровината за биодизел и ще говорим всъщност за 20-40% 10% от европейската селско-стопанска земя ще бъде дадена за производство за биогорива, което очевидно няма да стане, тъй като има разширяване в голям мащаб в развиващите се страни, закупуване и заграбване на земя от големите мултинационални компании. Е ясно, че поне първото поколение биогорива не предлагат решение е, е, като силно намаляване на, био, е, на, на, на тези проекти. Мисля, че трябва да бъдем скептични, трябва да бъдем да предприемем научен изследователски подход. Не смятам, че това е магическо решение на нашите проблеми. И а, там, където има проблеми с, с а, м, голямото използване на водата, ако дадете стимули за производството, например, е, има а, производителни е, предприятия, е, които ако бъдат стимулирани, може да се доведе до ам, промяната на земеползването. Нези, които смятат, че биогоривата са решение с намаляване на парниковите газове, автомобилната промишленост е важен компонент и това е най-малко драматичната промяна е най-малкия най стрес за тази промишленост, но всъщност е необходимо да се намалят парниковите газове, особено в обществения транспорт, ролята на железопътния транспорт, намаляване на целевите показатели за намаляване на а, емисиите на CO2. Това са основни въпроси, които се смята, че ще намерят отговор чрез биогоривата. Комисията предлага две седмици, но аз не бих се съгласил да се увеличават целите от 5 на 7,5%. Мисля, че може да се усили ефекта чрез въвеждане на нови критерии за устойчивост и има предвид от гледна точка на зададените нива на парникови емисии от гледна точка на производството на био биогорива и на внасянето, вноса на биогорива. Идеята от това половината от горивата да идват от първа, първо поколение биогорива не се може да доведе до изкривяване на дайните и това трябва да се отнася и за директивата за качествата на биогорива. Председателят, благодаря. Берт Ланге. Благодаря, господин председател. Първо, аз искам да благодаря на докладчика за нейния балансиран доклад. Действително сме изправени пред проблем да поправим едно погрешно решение. 10% за биогорива като твърда квота е погрешно решение защото по този начин предизвикаме ефекти, които сега трябва да се опитаме да поправим. Защото биогоривата от първо поколение, а, които влизат в а, тази квота, причиняват а, изместването на хранителни продукти от пазара, така че а, би трябвало да се попитаме а, по какъв начин, как да намерим мек преход а, при а, трансформирането на производство от биогорива от първо на второ поколение. При биогоривата от първо поколение се използват само маслата от растенията, при второто поколение се използват целите растения и трябва да поставим акцента да стимулираме това развитие на биогоривата от второ поколение. От една страна тези 10%, тази квота, разбира се, се изпълнява чрез внос. А това не отговаря на първоначалната идея. Разбира се, че идеята ни беше да стимулираме собствено производство, а не да внасяме биогорива от първо поколение от е, цял свят. Освен това, когато се произвеждат тези горива в трети държави, критериите за устойчивост, е, за дъмпинг, социални стандарти, също така и неправомерно използване на субсидии – остават изцяло извън вниманието. Има цял спектър от проблеми, които трябва да бъдат изяснени в СТО. И смятам, че трябва да се съсредоточим върху критериите за внос на подобни продукти. Те трябва да бъдат част от европейското законодателство, за да постигнем едно равноправие в, основи, в условията. Употребата на а, вече използван, а, използвано олио от хранителната промишленост а, се отчита два пъти. В Белгия, например, мазнината от пържени картофки се използва пак. Има такава възможност, но не е ясно дали при рециклирането на тези мъзнини добиваното гориво е по-ефтино, отколкото биогоривата, от първо поколение и за това мисля, че клаузата, която позволява повторно използване, госпожа Мария Сарнес. Благодаря. Благодаря. Съгласна съм с това, което беше казано. Аз искам да задам същия въпрос за въпроса за биогоривата. Аз мисля, че това е един доминиращ проблем и трябва да си задаваме всички въпроси, включително производството на храни, е, обезлесяването в много държави, включително в е, е, Бразилия, но трябва наистина да се средоточи вниманието върху върху биогоривата и не съм сигурна дали комисията отчита тяхното значение напълно. Нека да чуем комисията. Господин Цвелк. Добро утро! Аз съм Андреас Билц Секер, аз не съм господин Цвелк, тъй като Извинявайте, казва председателя, това а, беше информацията, която имам. Отговор няма проблем. Надявам се, че ще приемете моето присъствие. Искам да обясня, че това предложение е, работи, е, се, по това предложение се работи по е, Генерална дирекция климат и Генерална дирекция енергетика. Искаме да благодарим на докладчик за много интересни подробности в нейния доклад. Искаме да обсъдим също така това, което беше обсъждано тук в залата. И нека да рекапитулирам защо комисията стигна до предложението, което беше внесено в края на миналата година. Както посочиха няколко изказали се, трябва да постигнем баланс между защитата на вече направените инвестиции и отчитането на очакванията на промишления сектор на базата на 10% цел. Това е един аспект на цялото предложение. Другия аспект е, че ние в комисията стигнахме до заключението, че емисията дължащи се на биогоривата са значителни. Това е проблем, който трябва да, по който трябва да се работи, тъй като отчитаме, че съществува проблем и този проблем е значим. Стигнахме до изрешението, че не можем да продължим да работим по същия начин или ако го формулираме по различен начин, не можем да вървим по пътя, по който ни, който ни беше а, посочен от държавите членки с националните планове. Трябва да се действа. Комисията стигна до заключението, че вероятно най-добре би било просто да се замрази е, използването на конвенционалните биогорива на сегашното равнище, което е било малко по-от 5% е, в 2011 година. Сега общо заето грубо 5%. Именно за това комисията реши да се замразят е, конвенционалните биогорива. Естествено, това няма да елиминира а, а, е, проблема, а, е, но ще намали повече или ще а, е, допре, а, ще намали промяната на земеползването, а, приближавайки се до 2020 година. Това е екологичния аспект, а, съчетан с економическия аспект. Четейки становището на докладчик, виждаме, че в него има предложение да се наблегне повече на защитата на инвестициите, а според нас това ще бъде в ущърп на екологичните фактори, които са свързани с биогоривата. И тук виждаме, че има предложение, проекто становището да а, бъде с по-висок таван, да се използват повече конвенционални биогорива, които водят до повече емисии, същевременно да намаляваме стимулите за биогорива и ние смятаме, че биогоривата, които са с по-нисък риск от вредни емисии ще бъдат включени в предложенията. Комисията отчете, че трансбиогоривата не са налични а, в целия Европейски съюз, но всъщност има сигнал за тяхното увеличаване. Ние смятаме, че е, проектостановището ще поддържа тази система, ние приветстваме това, но трябва да се отчете предложението на целта от 2,5% с двойно отчитане което ще доведе до много. До, защото квотата от 2,5% ще бъде намалена до 1% от общата цел. Това проекто становище според нас е повече насочено към защитата на направените инвестиции. В него се подчертава подчертават се легитимните очаквания на производителите на биогорива, но виждаме също така и ясен риск да се подцени риска от вредни емисии, защото биогоривата в това предложение може би няма да намалят емисиите на парникови газове в сравнение с твърдите горива. Ние ще е, е, присъстваме на четири заседания на комисии, които разглеждат нашите предложения. Много благодарим за приноса на парламента и неговите предложения. Е, знаем, че дебата в парламента и в съвета е не по-малко труден, отколкото дебата в комисията. Благодаря let me give the floor now to the... Председателят. Давам думата на Благодаря много. Аз съм Алберт Дес и замествам редовен член на комисията, защото трябва да присъствам в друга комисия от името на НП темата ме интересува а, и искам да направя една забележка след като изслушах комисията. А, мисля, че сметките на комисията за последиците от непряката промяна в земеползването е абсолютно неправилна, защото изобщо не се отчита, че на хектар а, биодизел а, се е, се получават 2,3-2,5 е, тона фураж, който може да се използва. И за това искам да помоля комисията да се свърже с експерти и още веднъж да направи е, сметки. Самият аз съм земеделец и отглеждам рапица от десетки години. Рапица е сред най-полезните растения, които отглеждаме. А, и когато сме отглеждали на една площ рапица, в следващата година добивът ни на каквато и да била друга култура е между 10 и 15% по-висок. Така че смятам, че Сметките на комисията а, са изключително неправилни. Не можем така да а, пресмятаме емисиите и трябва да свършим още много работа преди да успеем да стигнем до един смислен регламент. Трябва да се консултирате с практици, а, не само с теоретици. Аз ще ви предложа материал, който изглежда по съвършенно различен начин от предложеният от комисията. Well, we are the Trade Committee, not the Agricultural Committee. Ние сме комисия по търговията, не по селско стопанство. Колегата Андрес има думата. Благодаря, господин председател. Ние сме комисия по международна търговия, разбира се. Комисията казва, че моят доклад е против протекционистичен, но искам да кажа, че този модел е сложен и труден беше, и, и той беше предложен от самата комисия, така че комисията би трябвало да поддържа една правна сигурност и за а, търговските дружества. Не може да променяме нещата според това какво, а, какво искаме, какви промени а, искаме да видим, а, дали те са въведени както трябва във връзка с горива първо поколение, които трябва да бъдат с ограничена роля до 2020 година. Ими вече второ поколение комисията, нека да ме поправи ако бъркам, но те все още не съществуват, те не се използват, така че трябва да има преходен период. Естествено, целта е да се предотврати а, замърсяване на околната среда и същевременно да се осигури изхранване на третия свят. Аз се надявам, че решението ще допринесе за решаване на проблема, който беше създаден от самата комисия. Крайен срок за измененията 3 май, 12 часа на обед. Точка 7. упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международни търговски правила. Това е законодателен документ. Ние, нашия докладчик е Николо Риналди от Алде. Тази законодателна инициатива има за цел да се създаде хоризонтална правна рамка, да се отчетат международните търговски споразумения на МОД, на и това е инициатива за прилагане от, от нея не проистичат права, но ние бихме желали да се засили възможността за тяхното прилагане. Има редица заинтересовани лица, които биха искали да вземат участие в размяната на мнение, но искам първо да дам думата на нашия докладчик Николо Риналди да представи темата. Благодаря, господин председателю. Искам да приветствам естествено с добре дошли нашите гости. След малко ще ги слушаме. Мижуре... Е... Мерките, които разискваме днес, са нещо като етапи от стратегия, ако мога така да се изразя. Опитваме се да установим нещо, което не е задължително да бъде използвано. И, но може да се използва като спирачка, като разобеждаващо средство. Особено спрямо нези от нашите търговски партньори, които въпреки своите задължения по договор не изпълняват това, за което са се задължили и е, извършват нелоялна търговска дейност. Европейският съюз има цял арсенал – от е, е, механизми, е, които може да използва като ответна мярка, ако има търговски спор. И мисля, че мнозинството от членовете на нашата комисия са убедени, че Европейският съюз трябва да продължи да вярва в международния пазар, в свободната търговия, но ние винаги е, оставаме изложени на риска от е, потенциална нелоялна конкуренция от страна на нашите търговски партньори, поради е, което е, са ни необходими средства и процедури за защита на интересите ни. Особено ако се налага да се действа бързо. Arrivare a delle misure di ritorsione è l'ultima spiaggia, è l'ultima cosa che noi desideriamo. В Световната търговска организация ответните мерки е, по принцип са е, напълно последно средство. Такива са те и в Европейския съюз, но те трябва да бъдат в готовност за прилагане, когато се окажат необходими. Пояснявам. В момента, за да може комисията сега да предприеме една ответна мярка, трябва да минат между 15 и 31 месеца, ако използваме предвидената от Лисабонския договор обикновена процедура за съвместно приемане на актове. Това е невероятно дълъг срок предвид на динамиката на търговските отношения. Например, ако Съединените щати искат да предприемат ответна мярка, окончателното решение се приема наистина от президента, но целият процес на неговото изготвяне е само няколко седмици. Така че би трябвало да сменим подхода си. Това е а, нещо, което трябва а, да а, помислим във връзка с предприемането на а, ответни мерки. Има а, е, документ, който е раздаден и там е, се е, дават четири класически примера, в които може да се използва регламентът за защитата на търговските интереси на общността. Също така, тук се прави и препратка към споразумението ГАТ, на ГАТ за услугите. Трапрезе, соно, ancora una volta, le misure... Мерките, които могат да бъдат предприяти, са, пак казвам, класически. Първо, суспендиране на тарифните концесии, въвеждане на нови мита, въвеждане на нови мита или възстановяване на преди съществувалите. На второ място увеличаване или въвеждане на количествените ограничения, които могат да навлязат в нашия пазар. Значи, на първо място имате тарифни мерки, на второ място можете да приложите количествени ограничения или на трето място можете да спрете концесиите в областта на държавните или обществените поръчки. Тук има цял спектър от средства и има насоки за тяхното използване в Световната търговска организация. Като приоритет смятам, че ответните мерки трябва да бъдат насочени е, към е, онези стоки и да бъдат е, основани на онова споразумение, където са проистекли проблемите. Не винаги е ясно това. Трябва нашите ответни мерки да бъдат балансирани понякога трябва да съобразяваме факта, че стока, която внасяме от трета страна, може да е много важна за нас, но да не е важна за съответната трета страна. И ако предприемем ответна мярка спрямо същата стока, това може да не увреди особено третата страна. Също така трябва да помислим за спиране на вноса на други стоки, ако е, не е, даде желание резултат предприемането на ответна мярка спрямо стоката, с която е извършено, извършено нарушението. Например, е, по отношение на Европейския съюз, е, на, на Съединените щати, когато имахме спор за стоманата, ние не предприехме ответни мерки по отношение на стоманените продукти, но по отношение на портокали и други стоки, които са важни за Съединените щати. може да се изключат интелектуалната собственост и услугите. Теоретично може да има ответни мерки, свързани с интелектуална собственост. Това е позволено от споразумението ТРИПС. Също така може да извършите, извършите тъй нареченото кръстосано насрещно – а, предприемане на ответни а, мерки. А, така нареченото на английски cross retaliation. От, проект, от проекта, от приложното му поле са изключени е, хипотезите на интелектуална собственост обаче. Може би защото правните последици, когато се нарушават права в областта на интелектуалната собственост, са изключително сложни е, и е, се накърняват права и интереси на различни носители. Освен това, ответните мерки никога не са били изпълнявани по никоя от нашите спогодби. Два пъти е вземано решение за тях, обаче не са били изпълнявани тези решения. По отношение на услугите, услугите са изключени също от регламента. Моля за мнението на колегите в тази връзка. Световната търговска организация разрешава ответни мерки лоялна търговия да се насочат към услуги. Услугите заемат все по-голям дял в изпълнението на нашите търговски споразумения, играят все по-голяма роля. И с оглед на това, Ограничаването на ответните мерки е, само е, до обществените поръчки и до стоките стрикто сенсо, може би ще се окаже е, твърде ограничително т.е. няма да можем да използваме целият потенциал от мерки за ответ на реакция, но както казвам, в проекта услугите са изключени за сега от приложното поле и може би като комисия трябва да анализираме този проблем. Това, което се включва в приложното поле обаче, са обществените поръчки. Общото споразумение е, за обществените или държавните поръчки предвижда, че ответ на мярка не може да се предприема в сфера извън държавните поръчки. Това е, е правилото. Е, ТРИПС позволява е, да се предприемат ответни мерки, свързани с интелектуална собственост в сфери извън интелектуалната собственост. Има и такава свобода при услугите. Споразуменията за услуги дават възможност да се използват услуги като ответна мярка а, и в други сфери извън услугите. Когато обаче а, става дума за обществени поръчки, в момента се провежда едно доста тежко разискване в държавите членки и комисията потвърди това днес сутринта. Е, за това е, доколко е, лесно е да се предприеме някаква ответна мярка в сферата на държавните поръчки, защото там трябва да има пълна обвързаност. Нередност в държавните поръчки, ответна мярка в държавните поръчки. Значи, държавните администрации в много от държавите членки се съпротивляват на идеята да се ограничава тяхната възможност за обявяване на търкове поради инструкции, които са дошли от центъра. Заради това че е в някаква трета страна с някаква фирма не можете да, сключи, да сключите договор за поръчка, понеже се предприема ответна мярка. Освен това, възможно е информацията да не стигне на време до тези, които сключват договора и те да сключат договора преди да е станало ясно, че съответната фирма е предмет на ответни мерки. Адресат на ответни мерки. Ние е, ще продължим е, да е, държим този въпрос за обществените поръчки открит. Може би се нуждаем от специфични предпазни мерки, тъй като тук темата наистина е сложна. И сега няколко последни коментара. Първият е много важен, свързан е с ролята на парламента във всички тези процеси. Проектът на регламент, така както сме го е, получили, не е особено щедър, ако мога така да се изразя. Комисията може да се намесва само когато е необходимо. Когато обаче говорим за ответни мерки в търговията, говорим за фундаментални политически и търговски альтернативи, които могат да променят търговските ни взаимоотношения, а и политическите ни взаимоотношения с определен регион. И за това, според мен, парламентът трябва да участва в процеса на приемане на тези решения. che poi può essere Не е хубаво да даваме е, на комисията празен чек, който тя сама да а, е, а, е, попълва. Е, да, всичко искаме да използваме по-бързо и по-лесно, но не бихме искали парламента да бъде изключван от един процес, който има много големи последици на плоскостта на политическите альтернативи. Затова е, първо ще поставя въпроса е, как да бъде надлежно уведомяван на парламентът, е, когато се подготвя предприемането на ответна мярка. Второ, трябва да се гарантира поверителност на информацията, която се обменя в тази връзка и се разискват стъпките, подготвящи ответната мярка. И най-вече трябва да поставим въпроса как да се гарантира участието, ролята на парламента в процеса на приемане на решенията. Тази роля във всички случаи обаче не трябва да се отразява на бързината на този процес. Сега, това са проблемите, които могат да бъдат отразени пряко в регламента, ако се съгласи комисията, или може да има приложена декларация, която да гарантира ролята ни като институция. В заключение не съм особено убеден от клаузата за преглед. Изисква се преразглеждане или преглед на прилагането на регламента. В тригодишен срок от влизането му в сила. Ако това го предвидим, трябва да имаме предвид, че регламентът а, може никога да не бъде приложен в тези три а, години от влизането в сила. А след като се използва и след като бъде реално приложен в конкретна ситуация, тогава се нуждаем от време, за да анализираме, на, да, да анализираме последиците. Тъй, че аз за такова извършване на преглед бих предложил 5 години. Сега, в момента извършваме първоначален обмен на становища. Заедно с своите сътрудници работим по конкретни е, примери, които ще придадат, е, така да се каже, кръв и плът на е, този проект. Надяваме се, че регламентът ще може да бъде приета в нашата комисия през юли и гласуван на пленарно заседание през септември някъде. Благодаря, господин Риналди. И сега нашите гости, господин Ламбер, от а, службата а, за връзки с обществеността на Airbus. Merci, le Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък, защото а, тук имам голяма политическо, голямо политическо значение, но аз ще бъда кратък, защото подкрепям това, което беше казано от вашия докладчик господин Риналди, тъй като мисля, че това, което е важно е да се осигури доверие към Европейския съюз по тези въпроси примера на назначението е, е по-голямо, отколкото политическата политическото значение. Това а, се дължи на а, несигурността, която а, създава едно усещане понякога, че Европейския съюз може би има някаква слабост или някаква някакви задръжки, когато става дума за защита на интересите е, си и е, това не отговаря на е, нашите действия. Този регламент е предназначен да даде видимост на това, което се прави, да гарантира простотата на предложените мерки от тази гледна точка, аз не мога днес да ви дам позицията на Airbus по този въпрос, който е изключително труден, но разпоредбите в сферата на услугите са много важни и държавите членки, които трябва да предприемат мерки в една некомфортна ситуация, ни карат да обмислим малко повече тези практически аспекти, като изхождаме от това какво може да се направи, за да се повиши ефективността на европейския транспорт, за да може да се постигне заключение по този въпрос. И така, бързина, простота и естествено политическа подкрепа от е, Европейската комисия, защото тя е изпълнителния орган и естествено с политическата подкрепа на Европейския парламент и на съвета, за да може да се постигне добра информация от Европейския парламент. За нас е от основно значение в общи линии това исках да кажа. Това, което ние трябва да направим в международните преговори с партньорите, които са решени да защищават търговските си интереси. Нашия основен конкурент, разбира се, остава Боинг. Може би ще се появи нов фактор и в спорове, които се отнасят за сътрудничеството в продажбите, е, щатите е, е, през последните 10 години не участват в преговорите Боинг оспорва и съответно Европа трябва да се защити без да се отслабват нашите позиции и това ще зависи от вашето решение, което ще бъде важен етап в този смисъл. Председателят благодаря. Господин Тарлет е следващия от Европейската стоманодобивна асоциация. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че ни покани тук да споделим с вас някой опит в нашия сектор. Им, искам да кажа няколко общи неща във връзка с предложението на комисията. Нашият опит е, че ние бяхме ангажирани в три действия по прилагане на международните търговски правила. Първото беше за метода на изчисление, което доведе до изкуствено изчисляване на дъмпинга, също така метода Бордемал, което отрази е, въздействието на антидъмпинговите мерки в промишления сектор и естествено основната защитна мярка във връзка с, с съблюдаването на ответните мерки. Търго... Европейските търговски права бяха приложени, но във всеки случай се процедираше по свой собствен начин. В някои случаи мерките бяха ефективни а, на равнище около 30 милиона евро годишно. А, Штатите е, отмениха това изменение е, в продължение на 10 години. След 10 години а, уреждане на спорове с Световната търговска организация, окончателните решителни подго... подготовки за а, ответните мерки до, а, в размер на 310 милиона евро бяха ефективни, ефикасни за уреждането на въпроса и а, е, след това Секшен 201. Всъщност това беше най-ефективната мярка, благодарение на добре подбрания момент, 100% увеличение на тарифите върху малък брой подбрани продукти, изключване на продукти от Европейския съюз. И накрая високия възпиращ ефект е, от 2,4 милиарда евро, които Европейския съюз щеше да наложи, ако щатите не бяха спазили онова, което беше постановено от органа за уреждане на спорове и всъщност се отказаха те от последните мерки за гарантиране след като беше обявено тяхната неправомерност. На база на тези три примера е, виждаме, че има четири е, важни фактора. Определене на момента, сумата, докладчика спомена е, чувствителността на продуктите, които са избрани и също така системното естество на обекта на спора. Това беше миналото, а сега това, което виждаме е една двойна промяна. На първо място виждаме, че се засилват мерките и действията за защитата на закрила на търговията. Това се засилва от действията на а, Китай. Например, някой казва, че са започнали действия в а, които да влияят на производителите на стомана в Южна Европа. Сключени са двустранни споразумения за уреждане на спорове с Марокко, например. И това трябва да бъде насочено за предотвратяване на злоупотребите, защото това е от критично значение както за днешния ден, така и за бъдещето на сектора. А, също така, суровините, мога, които те могат да решат конкурентоспособността на сектора. Виждаме редица правителствени мерки, с достъп, ефтин достъп до суровини, е, беше постигнат известен напредък при създаване на по-добра дисциплина на равнище Световната търговска организация, особено във връзка с, с протоколите за присъединяване на Китай и Русия към Световната търговска организация, Корея и Украина. Е, всъщност големия тест е, е Индия, която е основен износител на желязна руда и а, скраб. А сега към самото предложение. Повишаване на а, мерки за съблюдаването на международните търговски правила, а, е, това е вероятно, защото се създават а, стриктни а, търговски правила в преговорите, но ние смятаме, че ако, бъдат при, ако бъде приета новата рамка за вземане на решение, това ще засили позицията на комисията да разработва ефективни стратегии по отношение на избора и определяне на времето за привременните мерки за всеки конкретен случай. Накрая, във връзка с материалните критерии, включени в предложението за оформяне на действия за прилагане на търговските мерки, трябва да се отчете ефективността, облегчаването на ам, сектора подложен на въздействието, с оглед на интересите на потребителя. Трябва да се отчете значението на първите два критерия. Това може да бъде водещия елемент да се зачитат търговските права, като същевременно се предоставя максимална степен на облегчаване на пряко засегнатия сектор. Що се отнася до интереса на потребителите, той е доста тясно дефиниран в предложението, защото там става дума само за наличността на альтернативни източници на доставки. В работния документ на докладчика се говори за социални, екологични съудържения. Тук може да се зададе въпроса за по-широки социални и е, екологични съображения. Дали е, това е, може да се направи е, под формата на изключителни времени мерки. Окончателната крайния ми контрол е свързан с е, общия интерес на Съюза, дали това ще се отнася само за окончателното определене и подбор на мерките или този а, интерес ще изигра роля а, в решаването на въпроса дали да се при, пристъпи към прилагане на мерките или не. Благодаря. Благодаря ви за тези впечатляващи изказвания. Сега господин Пацулт от Европейската федерация на строителната промишленост. Oh, Благодаря, господин председателю. Благодаря за тази възможност, която ни давате да обсъдим тази важна тема с вас. Противно на изказалите се е, преди мен, аз е, не мога е, да ви кажа, че нашият отрасъл има конкретен опит с подобни механизми за ответни мерки. Ние купуваме или, доставчи, или доставяме продуктите, които членовете на Ерофер произвеждат. Ние представляваме европейските изпълнители. Имаме отбранителни интереси, ако мога да се изразя на ваш жаргон, но тези, които действат в международен план, имат и офанзивни интереси. Ще говоря и за двете групи. Темата ми е строителство. Разбирате, че в Европейския съюз строителството е самостоятелна категория. То не е нито стока, нито услуга. На международно равнище е, обаче спадаме към услугите. Естествено, ние сме странна услуга. Е, даваме странна услуга, защото <laughs> произвеждаме продукт което означава, че и ние имаме е, проблеми, които колегите в сектора на услугите нямат и обратно. Те имат проблеми, които ние нямаме. Ние сме е, член на е, Европейския форум за услугите и често мислим в разногласие с останалите членове. До сега не сме на полето на държавните помощи, що се отнася до услугите. Смятаме, че търговска отбрана трябва да се осъществява по всеки възможен начин, бързо и ефикасно, за да бъде убедителна. Колегата от, е, от Ербус каза, че е, опитът натрупан от търговските е, спорове показва, че не ви, се отнасят към вас сериозно, ако няма с какво сериозно да заплашите другата страна. Обикновено виждате когато европейските щати заплашат с нещо, как бързо се изпълняват исканията, има Европа като любезно моли, нищо не става. Нямаме опит. При нас строителството е много сложна тема, се казва. Съжалявам, това не са убедителни аргументи. Не трупате опит, ако не започнете от някъде би трябвало да дадете възможности на потребителите, да започнете да мислите, тогава вашите контрагенти ще знаят, че действително се отнасяте сериозно. И по същата причина смятаме, че насрещната кръстосана ответна реакция трябва да е част от нашите механизми. Ние смятаме, че е, е, където се е, открие възможност, е, трябва тя да се използва и да не си ограничаваме възможностите. Като цяло Европейският съюз трябва да се снабди с всички налични възможности, както за достъпа до пазара. Е, е който засегна господин Каспари, така и на полето на взаимността, така и е, във връзка с изпълнението на решенията по търговски спорове. Както каза докладчикът Кол, колкото по-убедителни са вашите средства, толкова по-сериозни шансове имате да ги използвате. предложеният проект на регламент ще визира конкретна хипотеза. трябва първо да има търговска спогодба. За нашата дейност няма много търговски спогодби. Ако погледнете какво направи Китай в областта на строителството след натиск от Съединените щати, то е смешно. Комисията казва, че всяка следваща оферта е по, два пъти по-добра от предишните, но изходната оферта беше толкова добра, колкото една нула. Умножете нула по две, по четири и така нататък, за да видите, че все сме на а, кота нула. Когато а, търговския спор а, се реши, а, трябва решението а, да се изпълни преди това, преди да се пристъпи към политическото изпълнение на решението, трябва да се решат някои технически детайли. Освен това, смятаме, че Европейският съюз трябва веднага да пристъпва към изпълнение след постановяването на решението. Не, че веднага трябва да започне самото изпълнение, а трябва веднага да се заяви готовността да започне изпълнението. Винаги е, има възможност е, в съответен момент да има политически причини да не се пристъпи към е, изпълнение, обаче винаги, когато има решение, трябва да се започне подготовка за изпълнението му. Ако имате съдебно решение, ако едната страна, която е осъдена, не започне да изпълнява решението, другата веднага може може да тръгне на изпълнение. Значи, препоръки. Разширете приложното поле, така че да включите услугите. Освен това, предвидете насрещна срещна ответна реакция, която да е кръстосана. пред, предвидете като стандарт изпълнението на решенията. Не изпълнението им трябва да е изключение. Няма да направя никакви други коментари. Мисля, че вие като членове на Европейския парламент сте в състояние да направите това сами. Господин Карней, трябва ли да бъдат включени услугите? Вие сте редовен гост в нашия парламент. Благодаря. Аз съм е, представител на Европейския форум за услугите. Благодаря за поканата. Темата не е лесна. Първо е, искам да кажа, че е, когато стигнем до ответна мярка, това означава, че вече много сме закъснели, защото се търпят вреди. Първо има спогодба, след това спогодбата се изпълнява. В процеса на изпълнение нещо не върви и тогава дружествата казват искам да се възползвам от спогодбата. Една, две, три години се оказва дипломатически натиск. Използват се други подходи преди да започне разглеждане на спор в СТО или да се задейства механизма за двустранно разглеждане на споровете. Това може да отнеме две-три години и след това внезапно комисията, пред която е отнесен спора, е, ни казва да, можете да предприемете ответна мярка и изведнъж се оказва, а ето ви проблем. Обичайна законодателна процедура. Така че първо бих препоръчал вие като парламент и комисия да действате а, наистина бързо, така че когато можете да развъртите тоягата, да имате възможност да го направите. Услугите са изключени от приложното поле. Мисля, че е важно да се подчертае фактът, че не може е, да се предприема не може да се ограничаваме, не можем да предвиждаме, че е, ще се е, извършват ответни мерки, ще се изпълняват ответни мерки само когато има неизпълнение свързано с услуги. Напротив, трябва да предвидим изпълнение на ответни мерки чрез стоки, за да можем да компенсираме неизпълнение при услуги. Е, не е много добра редакцията в текста, тя се нуждае от усъвършенстване. Но въпросът, защо не се, не се допускат в сектора на услугите ответни конкретни мерки по отношение на услугите. Член 21 от ГАЦ а, предвижда именно това, което е в член 28 а, от ГАТ. Има такава възможност за ответни мерки, но тя никога не е използвана. И може би е добре да задам този въпрос на докладчика и на е, комисията. Не зная дали други мерки са мерки за е, във връзка с услугите ответни са били предприемани от други страни по отношение на Европейския съюз. Ако има такива случаи, е добре да се узнаят подробностите за тях. Кога, къде, кой. Сега, услугите не са напълно изключени, абсолютно. Просто комисията казва за момента не желаем правомощия. Има проблеми в сектора на услугите, но евентуално ще има възможност те да се използват тези ответни мерки по отношение на услугите чрез други процедури. Но разбира се, трябва да знаем за какво точно говорим, доколкото разбираме ще е, се прилага във всички случаи обичайната законодателна процедура, което означава а, е, още 15 до, ако не се лъжа по думите на докладчика, 31 месеца. А, е, нали, а, има а, други а, процеси, които се точат по 5-6 години и мисля, че започват вече да а, не ни приемат на сериозно. Създаваме лош прецедент – и за това трябва да си зададем въпроса. Възможно ли е да се а, приеме ответна мярка по отношение на услугите? Другият важен въпрос е желателно ли е това? Трябва да разберем какво ще постигнем. Ако се даде възможност за ответна мярка чрез услуги, това ще означава някои услуги да бъдат засягани от такива мерки, което в момента не е така. Какво може да се направи така в момента? Как можете да извършите е, такива ответни мерки? Е, не е като при стоките да спрете стоката на е, границата и санкцията да започне да се изпълнява още от ден първи. Е, можете ли е, да блокирате движението на доставчика на услугите от е, друга страна? А, това е една възможност, да. Ако услугата се доставя от доставчик, който пътува, можете да спрете доставчика на границата. Хубаво. Обаче, Имиграционната политика на държавите членки ще бъде ли съобразена с тази възможност? Това няма лесно да се изпълнява и въпросът също е, ще е резултатно ли 200 души, 2000 души да ги блокирате на границата а, и да пречите да се изпълни някакъв договор в сферата на услугите. Това а, ще е ефективно средство за ответ ли, това ще бъде ли ефективно средство за ответ заради това, че трета страна по отношение на някоя стока не си е изпълнила задълженията? Не съм убеден сега. Друга възможност. Възможност а, за създаване а, на а, място на установяване или а, дъщерно дружество в Европейския съюз. Защо да не помислим а, за. А, издаване на нови лицензи а, е, за извършване на услуги, а, е, когато някоя трета страна наистина ще бъде засегната от спирането на тези лицензи. За това можем да помислим. А, е, но това лесно ще се заобикаля, защото Европейският съюз е голям и щом сте европейска структура, няма нужда вече да искате разрешение като чуждестранна структура всяко дружество може да създаде юридическа структура в друга, в някоя държава членка и така да заобикаля санкцията. Така, че тук трябва да се помисли, но има възможности за заобикаляне. Тъй, че вярно е комисията това, което казва, въпросът е сложен. Може би трябва да си дадем а, необходимото време а, да обмислим а, прилагането на нормите. Комисията предлага 3 години, комисията, т.е. докладчикът предлага 5 години. Добре, но не съм сигурен, че разполагаме с това време. А, държавните поръчки. А, обществените поръчки могат да бъдат засичани с сектора на услугите, когато се предприемат ответни мерки. Обаче има а, си хипотези, в които можете да предприемете ответни мерки само по отношение на услуги. А, и тук вече има едно ограничение. Когато поръчките са държавни, можете да а, наложите насрещно ограничение само по отношение на държавните поръчки има форум в Женева, в който участва Европейския съюз и там тези теми се раз, разискват. Ние силно подкрепяме тези разисквания. Господин Демарти и е, посланикът на Европейския съюз е, искат е, за това споразумение да се създаде механизъм за решаване на споровете. Но не бих се изненадал, ако се реши, че ответните мерки ще бъдат само по отношение на услугите в случай на проблеми. Ако има система за решаване на спорове, която може да бъде разширена и да обхване и стоките, така както е сега в СТО, добре, обаче ако не успеем да извършим такова разширяване, ще имаме големи проблеми. Затова проблемът ни е следният, въпросът ни е следният. За сега имаме някаква система, обаче дали този механизъм за решаване на спорове ще се ограничава само до сектора на услугите или ще може да излиза и извън този сектор. Председателят Франк Пруст ще, от групата на НП ще започне разискванията сред членовете на комисията. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз искам първо да благодаря на всички изказали се за това, че ни а, запознаха с тези важни неща, които отчитам, а, които а, ме о, о, о, затвърждават моята позиция в този работен документ, представен от нашия колега докладчик господин Риналди. Искам да кажа, че доклада е много а, комплексен. Предложенията на комисията мисля, че са е, добър напредък, е, те внушават доверие и е, може да се зачитат с погодбите. Този текст определя също така това, което ще се прави в, с бъдещи спогодби. Докладчика много добре е напомнил, че не трябва да се а, смесва този проекторегламент и актовете за обществените поръчки. Искам да се спра на а, мерките, които могат да бъдат предприяти от Европейския съюз, особено по член 5. В предложението се казва, че ответните мерки трябва да са свързани с, с тарифите, квотите, концесиите в сферата на обществените поръчки. Следователно, службите с намесата на различните фактори. Всъщност понятието услуги е много широко. Също така тук има и интелектуалните права. Това говореше госпожа Десарнес. Всички, които инвестират в научните изследвания, в иновациите, техните инвестиции са насочени към растеж. И идеята е, че нямаме експертни познания в тази сфера. Извинявайте, колеги, ама това е най-лошото обяснение, което съм чувал. Това ни създава проблеми. Службите могат да направят, да, да договорят много странна спогодба, също така със специален а, специален договор за обществените поръчки, не може да се направи същото и с услугите, многостранните договори са трудни и ние сме задължени да спазваме процедурата на съвместно вземане на решения. Те не е сигурно, че тези мерки ще бъдат ефикасни. Да вземем примера с Сингапур. Ние сме в момента изготвяме споразумение за свободна търговия, за износ на редица редица азиатски продукти. Но ако а, си, а, Сингапур не спазва правилото за происход на своя износ и да кажем а, изнася а, китайски телевизори, тогава ние ще можем да предприемем ответни мерки. Но а, какво да го направим. А, е, това е държава, която изнася много малко стоки, главно услуги. Аз мисля, че прилагането не е лесно, но комисията показа, че има изобретателност и може да си е, април представим, че ще има а, възможност да се създаде една система, а, която да, да даде възможност да се прилага тези мерки. Благодаря. А сега давам думата на Жорж Куташ. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Николо Риналди за много изчерпателния работен документ, който изготви той. Искам да благодаря на нашите гости за интересните презентации. Както казаха всички, изказали се пред мен, аз мисля, че този регламент ще ни донесе много от гледна точка на ефективността и доверието в Европейския съюз в сферата на прилагането на търговските права, мисля, че хоризонталната законодателна рамка е необходима след прилагането на Лисабонския договор, защото ще даде възможност на Европейския съюз да предприеме ответни мерки в, рам... в времевите рамки, дефинирани от международните договорености. Комисията вече спомена, че ще има ограничение на правилата поради съществуването на национални разпоредби в сферата на услугите и интелектуалната собственост и за ограничаването на ефективните действия в тези отрасли. Но аз мисля, че би било добре да се разширят търговските контрамерки в сферата на услугите. Ще обсъдим това с промишлеността, но аз оставам скептичен по отношението на използването на санкции във връзка с интелектуалната собственост. По последния въпрос, повдигнат от докладчик, аз мисля, че Европейския парламент следва да бъде информиран на всички етапи на дейността. Аз не смятам, че предложението е напълно ефективно, но аз с удоволствие очаквам да си сътруднича с вас. Благодаря председателя и накрая Гое. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с всички преждеговоривши и аз искам да благодаря на докладчика за този доклад. Това е сложна и тежка тема. И тук стъпваме нова територия в рамките на нашата комисия. А, има и връзка с а, други нови споразумения, споразумението за търговия и услуги. То съвсем а, нарочно е концепирано като а, мути, а, като многостранно споразумение, не като двустранно. По отношение на интелектуалната собственост, не съм сигурен дали трябва да вървим в посоката, която докладчикът очерта. същото време има допирни точки и с търговията, и с услугите. Но мисля, че трябва много подробно да обсъдим тези въпроси в нашата комисия. Мисля, че в а, областта а, възлагане на обществени поръчки и интелектуална собственост а, не трябва да се ръководим само от конкурентоспособността и от други аспекти, например създаване на работни места, достъп на всички граждани до определени стоки и услуги. Това са така наречените обществени блага и трябва да говорим за това преди да се споразумеем за твърди мерки в рамките на Световната търговска организация. Благодаря на експертите за тяхната специфична гледна точка. Бих искал да проведем още едно подобно заседание и да осветлим други аспекти на тази тема особено във връзка с сектора на услугите, или а, да дискутираме с специалисти в областта на интелектуалната собственост. И а, ще работя с удоволствие с останалите докладчици, докладчиката в Сянка по този въпрос. Благодаря. Комисията. Комисията не е била толкова убедителна за изключването на услугите. Давам ви думата да се Обосновете. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика и на всички останали оратори е, за общата подкрепа, е, която засвидетелстват на нашия проект. Искам е, да Направя само две бележки. Първо една реакция във връзка с изключването на услугите. Ще се опитаме да ви убедим, господин председателю. И второ, е, бележка във връзка с участието на европейския процес. Мисля, е, в дискусията стана съвсем ясно, че услугите е, действително са включени в проекта, в смисъл, че по проекта е възможно да се реагира на търговските пречки в сферата на търговията с услуги. Така че ако нашия строителен сектор има проблем в трета страна, по този акт ще бъде възможно да се предприемат ответни мерки не само в сферата на търговията с услуги, но и в други сфери търговията с стоки, както и в областта на обществените поръчки, нещо, което може да се окаже много по-резултатно от мерките, предприяти в сферата на услугите. Също искаме да изразим съгласие с един от ораторите, който заяви, че всъщност ние нямаме такъв опит с ответни мерки в областта на услугите и че това не е много убедителен а, аргумент. Съгласен съм, че така звучи, но в а, миналото не е използван такъв механизъм и други членове на СТО също са били затруднявани да предприемат мерки за ограничаване на търговията в сферата на услугите. Много деликатна сфера. те предпочитат да предприемат по-резултатни мерки по отношение на услугите, извинете, на стоките, където просто се променя тарифата, митническата тарифа, нещо, което лесно става. Проектът не изключва евентуалното предприемане на мерки в сферата на услугите. Просто проектът не е пречка за използването на този механизъм, да кажем, в една страна, в която, с която имаме малко търговия с стоки, може да се окаже необходимо да действаме в сферата на услугите. Но тук на мен ми се струва, че традиционните начини на е, използване на такива мерки трябва да се използват, а именно обичание, законодателен ред за налагане на а, е, търговски санкции. Смятаме, че предоставянето на правомощия за актове а, е, за изпълнение а, на комисията а, не е желателно, защото това това ще бъде дори опасно. До голяма степен тази сфера е в е, компетентността на държавите членки. И смятаме, че е, основната цел, ефективността, може да бъде постигната и по друг начин. Що се отнася до участието на парламента, разбира се, е, това е цел, която винаги ни е била скъпа на нас комисията, вие знаете това. Процедурата, която предвиждаме в регламента е, е процедура по комитология, процедура свързана с проучване и е, това трябва да се вземе предвид, е, когато е, е, разискваме и другите варианти. Е, бяхме замолени да вземем предвид, че е, нито споровете в Световната търговска организация, нито споровете по споразуменията за е, свободна търговия е, нямат дълга история. И същото въжи за ответните мерки. Доколкото има такива спорове, ние винаги ви даваме редовна информация, винаги изпращаме документите и във вашата комисия. Ответните мерки също са нещо, в което вие ще участвате, вие ще бъдете приобщени. Ако имате някакви конкретни предпочитания за това, как да бъдете приобщени към структурата, към процеса, как да можете да окажете влияние върху развитието на спора, с удоволствие ще изслушаме тези предложения. Като цяло готови сме да работим в сътрудничество по това досие. Благодаря. Давам думата на господин Николо Риналди, за да обобщи и приключи. Ай, колеги, релатори Умбра, комисионе, ай... Благодаря. Искам да благодаря на комисията, на моите колеги, докладчици в Сянка и на експертите. Мисля, че всичко, което чухме, беше много интересно, особено казаното от експертите. Всеки от тях, разбира се, има своя гледна точка във връзка с различните предпоставки на отделните браншове от промишлеността. Бих се радвал да можем да проведем по-подробни разговори. Жалко, че нямаме много време, но бих поканил гости от други браншове, за да изслушаме проблемите, с които те до сега са се сблъсквали в своята практика. Това би било много интересно за нас. Стана и неколкократно ясно, че е, има случаи, в които Европа е предприела ответни мерки, но винаги е било ясно, че процесът не е праволинеен, а винаги е разклонен и сложен и винаги трябва да имаме това обстоятелство предвид. Но по някакъв начин регламента трябва да позволява възможността да вземаме мерки и да имаме процедури, които по-ефективни. И мисля, че примерът на Боинг е много показателен за хода на подобни спорове. Как да обобщя дискусията? Мисля, че всички сме на едно и също мнение. Имаме нужда от този хоризонтален регламент. Той идва на късен етап и за това трябва да се опитаме да ускорим процеса и да спазим графикът. А, така че а, след а, лятната отпуска да можем да гласуваме в пленарната зала този проект. Имам чувството, че за трите най-спорни точки мога да направя следното предварително заключение във връзка с обществените поръчки бяхте много предпазливи. комисията изложи своите резерви. По отношение на услугите, смятам, че тук се натъкнахме на най-важната тема и спорна тема, по която трябва да вземем решение. Възможно ли да включим услугите? Има международни споразумения, които ни дават тази възможност за включване на услугите. До сега не сме го направили, но можем да използваме възможността за а, вземането на кръстосани ответни мерки, да направим нещо в тази посока, но трябва да имаме предвид, че в международните, на международните пазари значението на услугите все повече расте. И интересите на Европейският съюз растат. А, онова, което господин Пецот каза е, че трябва да използваме всички възможности, с които разполагаме. А, така че трябва и самият регламент да ни служи като един вид а, възпиращ а, инструмент. По отношение на процедурите, а, говорихме за съвместното вземане на решения, А, и а, е, тук се връщаме на казаното за продължителността на процеса до този момент. По отношение на Европейския парламент и неговата роля, действително ние получаваме информация за всяка фаза от е, търговски спорове и мисля, че ответните мерки са крайната мярка, когато не постигнем друг е, резултат, но би трябвало да формализираме нашата роля и отвъд мерките, отвъд информацията, която получаваме. Председателят, Второто разглеждане на становищата е по заседание, на заседанието ни през май, а, гласуване е през юни. Благодаря Николо за този дебат. Сега по точка 8. Това е доклад по собствена инициатива на ИТРЕ ние имаме становище по него. Нашия докладчик Мария Мариел Десарнес от АЛДЕ, на която давам думата. Благодаря, господин председател. Само няколко думи. Просто ще бъда много бърза, тъй като да времето тече. Тук има съвсем е, има ограничения при създаването на становище. Искам да благодаря на всички, които работиха. Аз мисля, че това, което а, направих, а, а, беше резултат а, на заключенията, които направихме по време на обсъждането. Аз ще работя по измененията в сътрудничество с цялата група, за да може да се задълбочат някои пунктове в доклада, толкова по формата. Сега по съдържанието, както говорихме миналия път, искам само да кажа, че за мен спешността да имаме европейска стратегия в сферата на реиндус, повторната индустриализация в Европа. Аз тук няма нужда да ви говоря за трудностите, които в економическата сфера, економическата криза, безработицата, разселването. Това не може да се реши чрез една дефанзивна. и трябва да има настъпателна стратегия, т.е. Повторна, ре, е, повторна индустриализация. Трябва да се знае, че промишленото производство представлява 36 10% от а, световното прос, а, а, производство. А, преди, това беше преди 20 години, сега вече е 24% и аз мисля, че това намаляване не е добро за Европа и за европейците. И съвсем бързо смятам, че ние трябва да се създаде, да се намери политическата воля, и в, която да бъде изразена от нашия парламент. Аз мисля, че комисията трябва да ни последва и е, съвета да разбере, че ние трябва да имаме една европейска общност, независимо от е, различията, които съществуват в е, Европейския съюз. Има различни търговски интереси, имам предвид, например, Германия, но ние трябва да работим всички, за да имаме обща индустриална стратегия и много ясно изразена политическа воля по този въпрос. По втората точка трябва да потвърдим, че всички сектори, в които работи които работят в Европа, следва да бъдат подкрепени, да не бъдат изоставени. Аз тук говоря за автомобилостроенето, аеронавтиката, инженерната сфера, фармацевтичната промишленост, културните продукти, луксозните продукти, всички сектори, които са важни и ние трябва да продължаваме да ги подкрепяме, независимо от това, че ще трябва да работим за а, това а, а, в контекста на създаването на нови сектори. За мен третия важен въпрос е свързан с европейската конкурентоспособност. Мисля, че конкурентоспособност способността на Европейския съюз не е свързана с, с заплащането, с заплатите и така конкурентността Та на Европейския съюз трябва да бъде а, чрез добавената стойност на онова, което ние произвеждаме, чрез иновациите, научните изследвания. Ние трябва да бъдем предприемем е, е, европейската политика за научните изследвания. По-настоящем се прави недостатъчно. Естествено има бюджетни ограничения, но трябва да се повишат бюджетите за научни изследвания на национално равнище. Четвъртия въпрос е въпросът за инвестициите. Той е от изключително значение. Европейски съюз трябва да направи нещо за големите инфраструктурни сфери, транспорт, комуникации. Това е много важна и интересна цел, но трябва да се създаде една стабилна юридическа рамка, в дългосрочен план за малките и средни предприятия във всяка конкретна държава членка и в целия Европейски съюз, за да няма инвестиции без средносрочна и дългосрочна перспектива за конкретния контекст на всяка държава членки. Следователно трябва да обединим политиката си за конкуренцията, социалната политика на Европейския съюз. Всички тези политики са много важни, но те не са само цел тези политики трябва да служат на повторната индустриализация на европейския континент, за да може да се създаде работна заетост утре и последно Доклада а, се занимава с всички въпроси, с, свързани с реципрочността, защитата на тези а, проблеми. Аз съм малко разтревожена от това, което а, се прави в комисията във връзка с зачитането на търговските а, правила и това бяха десетината пункта. А, благодаря. А, първо Франк Бингма. Благодаря, господин председателю. Драги колеги, съвсем набързичко искам да допълня казаното от Мариел Десарнес. Искам да благодаря на Мариел всъщност за проекта и на доклад, за нейното предложение. Мисля, че то обединява всички гледни точки и мисля, е, че е много е, трудно да се съблюдават действащите ограничения. Както казахме по време на първия обмен на мнение, е, индустрия и международна търговия трябва да функционират заедно, по-отделно те не могат. Не можем да изпълняваме роля на международната сцена, ако не продаваме иноватор, иновационни, новаторски, е, е, конкурентоспособни е, продукти. И Можем да продаваме такива продукти само ако ги е, произвеждаме. Интересен е моментът. Е, приблизително по едно време ще разискваме три инструмента, е, насочени към осигуряване на лоялна търговия в момента, в който доста се говори за протекционистични мерки. Би трябвало сега да има съответствие между различните измерения на търговската политика. Е, споразумения за свободна търговия, които са сключени или които са още в процес на преговори, трябва да бъдат е, е, съгласувани. Искам се да призова за едно проучване на въздействието, като отрасъл по отрасъл се разискват и анализират последиците от това, което правим върху всеки отделен отрасъл, върху всяка отделна сфера. Е, трябва е, да постъпим по този начин, ако искаме да направим правилен избор, както и да помогнем на нашите предприятия правилно да ориентират избора си. Е, ще настоявам в своите изменения за по-голямо съответствие но и е, за е, е, по-голяма целесъобразност при приемането на актовете. Стига толкова нови норми. Това затруднява разбирането, не трябва да трупаме повече. Имаме нужда крещяща от рационализация. Мисля си, например, за единно гише за малките и средните предприятия по всички въпроси, свързани и с вътрешния и с външния пазар. Иска ми се също да се направи а, е, инвентар на всички помощи, от които могат да се ползват и малките и по-големите предприятия. Някои е, механизми са функционирали е, като дублиращи се в продължение на години. Е, европейската индустрия не е въпрос на средства, а преди всичко въпрос на визия. Трябва да има лекотена, упростена и предвидима нормативна уредба, което ще позволи на нашите предприятия да създадат своята собствена визия за бъдещето. Благодаря ви. Благодаря. Вече закъсняваме с дневния ред. Затова искам да ви помоля да бъдете максимално лаконични. Ари Вебер от Социалистите и Демократите. Благодаря. Аз е, съм напълно съгласен с предложението на Мария Десернес. Обеден съм, подобно на, пове, на повечето сред нас тук, че без да се върнем към растеж, към един нов растеж, в Европа нищо не може да стане нито с, е, съгръщаването на дълга на държавите членки, нито преминаването към зелена економика, нито е, преориентирането на промишлеността към дейностите на бъдещето. Основният вектор на връщането към растежа е точно инвестирането и повторната индустриализация. Трябва да се реши този е, е нетърпящ е, отлагане въпрос е, повторната индустриализация е, и докладът е добра отправна точка. Предлагам обаче да не е, правим разлика между офанзивни стратегии и дефанзивни мерки. Това, е, ако желаете, са двете страни на една и съща монета, на един и същи медал. Мариел акцентира върху офанзивните стратегии, но аз твърдя, че дефанзивните мерки – също имат голямо значение. Например, въпросът за достъп до суровини. Той играе фундаментална роля в процесите на повторна индустриализация имате, например, редкоземни метали, които са много важни. Сигурността на доставките на такива суровини ще бъде от първостепенно значение. Също така, има директиви и регламенти, които са ни необходими, е, за да защитим нашите предприятия от враждебни практики на чуждестранни дружества, които не застъпват отчитат социалните и екологичните а, ценности на Европейския съюз и се отклоняват от нашите стратегически цели. Смятам, че е необходимо, подобно на господин Пруст, а, и а, специална стратегия за защита на малките и средните предприятия. Те могат да използват всевъзможни а, средства и, и механизми, ако са големи предприятия, но малките предприятия нямат тези възможности. И за това а, само по този начин ще можем, изхождайки от нашата европейска база, да тръгнем към завладяване на големия свят. Благодаря, Яник Жадо. Е, четвъртото изказване на френски язик няма ли да има някой друг да се изкаже? Е, добре дошли в Френската комисия по въпроси на международната търговия, казва ораторът. Euh, euh, Всъщност е, в нашата страна този сюжет, тази тема се обсъжда. И е, ние не сме е, решили всички противоречия. Аз много добре чух това, което каза колегата Ари Вебер и той подчерта значението на нашите отбранителни средства и значението на малките и средните предприятия. Същевременно обаче аз напълно споделям това, разбира се, но а, тук не а, виждам връзката с споразуменията, които които ще приемаме. Например, обществените поръчки са голямата тема в спогодбите с щатите, но трябва да видим как щатите използват обществените поръчки за защита на малките и средните предприятия и как защищават определени сектори и как тези обществени поръчки се използват в сферата на научните изследвания и иновациите. Аз мисля, че обществените поръчки не би трябвало да бъдат базата за е, вечния живот на системата, но аз мисля, е, има някои инструменти, които обслужват иновациите, научните изследвания и промишленото развитие. Първо, по дефансивните търговски инструменти, искам първо да се извиня за закъснението си. Има фотоволтаична промишленост, която изчезна в Европа голяма промишленост, конкурентоспособност и тя беше. Бош се отказа от своята фото фотоволтаична промишленост и не може да има фотоволтаична промишленост в Европа, която а, ако не се защити от китайския дъмпинг. И ние очакваме комисията а, с тяхната мъдрост след месеци, дълги месеци на работа да ни дадат а, някакъв доклад, в който се говори, че ще се приемат някакви временни преходни мерки до края на годината. Може би е комисара по търговията, който понякога защищава политиката, може да каже, че комисията ще ще обмисли как да се защитим от китайския дъмпинг. И аз мисля, че в нашата комисия ние би трябвало да потикваме комисията, Европейската комисия да работи по този въпрос. Да, казва председателя, напълно подкрепям вашите а, е, възгледи. Следващия оратор, който не е френски говорящ, аз обаче ще, си, а, ще присъединя гласа си към френските гласове. Процеса на повторната индустриализация не е нов процес. Той съществува през последните няколко десетилетия, не е равномерен в различните страни, но той не е несвързан с кризата, с повторната индустриализация. Имаше и едно преместване на капиталите от производството, промишленото производство към финанси, към спекулативни сделки, което имаше големи последици за работещите в света. На второ място, нека съвсем ясно да кажем кои са жертвите на индустриализацията. Това са хората, от работническата класа. Това е основен фактор, който допринася за факта, че 26 милиона хора в Европа са без работа и а, те ще се увеличат, ако продължим да прилагаме политиките. Има консенсус вече по това какви са тези политики. Може да видите допълнителни 4,5 милиона работещи, които ще бъдат изхвърлени, младежите ще бъдат най-тежко засегнати, 30% в Ирландия, в други държави 40%, в държави като Гърция и Испания над 50% младежка безработица. И въпросът е, всички могат да кажат, че са за това да се спре процеса на деиндустриализация и да се въведе процес на реиндустриализация, повторна индустриализация. Въпросът е как ще стане това. Аз задавам въпроса, възможно ли е а, чрез а, а, стимулиране на процеса, на инвестициите, защото процеса на деиндустриализацията не се води от държавните действащи лица а, и е, той допринася. Тук водещия фактор е частният. Аз дадох вече числата на последното ни заседание в отличния доклад Макинзи от декември 2012 година за инвестиции, растеж и в частния сектор има 350 милиона евро намаляване, 20 пъти намаляване и 4% намаляване на БВП. Виждате всъщност мащаба на кризата и кой трябва да поеме отговорността за тази криза. Един друг много важен въпрос от гледна точка на решаването на проблема, защо а, става тази промяна в капиталовите инвестиции. А, всъщност печалбите през последните няколко години се върнаха към една възходяща тенденция. Инвестициите намаляват, печалбите се увеличават. Аз цитирам от доклада вписаните а, правител, а, компании има 750 милиона капитал, т.е. в, в, в кеш. и така аз мисля, че това е предизвикателство за всички, които смятат, че отговор може да се намери в рамките на увеличаване на печалбите. Председателя го прекъсва и мисля, че последното нещо, което трябва да се направи, неприемливо от обществена гледна точка 25 милиона да са без работа, но трябва да се въведат капиталови данъци, необходимо също така планиране, което не може да бъде направено тогава, когато а, преобладаващата част от економиката е в частни ръце. Председателят. Нека да изслушаме комисията, господин Ивсе. Колкото е възможно по-кратки, кратък бъдете. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията също така за подкрепата на съобщението на комисията. Всички предложения, които бяха споделени са уместни е, има и писмо на председателя Барозо до съвета е, от февруари, Европейски съвет през февруари, в което се казва, че много трябва да се направи в Европа, на вътрешния пазар, е, да се направи много за конкурентоспособността, а и да се направи много на търговията почти 1% от БВП се генерира от международна търговия. Това, което трябва да поддържаме е глобална търговия с справедливи и коректни практики. Благодаря за акцента, който се постави в обсъждането, особено върху подхода за защита на търговията. Позволете да ви прекъсна, казва председателя, във връзка с нелоялните практики. Какво ще кажете на въпроса, който зададе Яник Жадо за вноса за нелоялните практики. От една страна, а, ние реагираме чрез модернизиране на а, защитни е, инструменти в Европейския съюз, чрез обсъждане на ниво Европейски съвет и парламент. Ще се прилагат незаконодателни предложения в е, следващите месеци. Защитните инструменти са свързани също така с публични консултации до юли. Председателят, според мен, нещата вървят в неправилна посока. Например, инициативата на комисията. Това ще бъде част от друга дискусия с а, а, експертите благодаря, Мария Сарнес. Мисля, господин председателю, че все пак е, има нещо друго, което е много интересно. Ние сме съгласни е, за нещо много елементарно, но е добре комисията да се вслуша. Именно политиката по търговията трябва да служи е, на промишленото развитие на Европа. Това е елементарно, очевидно и не мисля, че този е, здрав дух и смисъл на нашата идея се разбира добре от комисията. Е, всички казаха, е, че е необходима повторна индустриализация. Освен това, е, имаше предложение от Франк е, за е, анализ на отражението. Яника каза, всичко трябва да съответства на сключените. Е, споразумение на спогодбите, които сега ще се договарят. Това споразумение с САЩ ще бъде изключително важно, защото САЩ и Европейския съюз отчитат около 50% от общия брутен вътрешен продукт в света. От тук и жизненно важното значение на споразумението между нас. Да, съгласна съм, съгласна съм с Яник Жадо за фотоволтаичните панели, но има два проблема. Първо, няма дългосрочна визия в Европа и в държавите членки. Някой път ние подкрепяме политика една-две години и след това започваме да правим точно обратното. Инвестициите тогава се оказват безсмислени. Значи трябва визия, но когато има явно нелоялна а, конкуренция, е необходимо нашите механизми за търговска защита да функционират а, съвършено. Те в момента не функционират добре и аз а, имам същото безпокойство като председателя. Комисията е малко бездейна. Трето, всички казаха, и Анри Вебер също трябва да се увеличи растежа, да се намали броя на безработните, е, най-вече сред младите хора са засегнатите. Е, необходимо е много по-резултатно да бъдат подпомагани малките и средните предприятия, да се обрости помощта. Защо не да се е, възприеме наистина идеята за единното гише? Трябва да се упрости е, и съдържанието и броят на нормите. Е, техният прекомерен брой по-скоро създава проблеми, отколкото да решава. Такива искам да благодаря на всички контрадокладчици. Мисля, че темата е изключително важна и е необходимо е, да работим е, съвместно е, по измененията, които те ще внесат. Благодаря. Е, срок. Е за внасене на изменения е 6 часа вечерта на 10 май. Това е, е, е последната точка от е, е откритата част на нашето заседание е, през днешния ден. Предстои заседание на координаторите, което се провежда при закрити врата. Моля всички, които нямат право да присъстват, бързо и тихо да освободят залата.